колеги и по-специално у нези, които са тук за последно. The EU UK with... Споразумението е още един пример за неясен политически реализъм. Днеският Днес се приема, че решението е факт, но в споразуменията се казва, че по- по-късно може би ще бъдат въведени биометрични карти за самоличност. Това не е незаконно. За Защитата на личните данни и личният живот бяха в обекта на много а, дебати, но някои основни права а, бяха забравени. Споразумението за а, спира и, и някои неща, които, кои, които бяха договорени в деня на е, референдума. От една, от, ен, от една страна ще, ще има прав, правото на 27 и от друга страна интерпретация на английското право. Колко е реалистично това? И споразуме, в казва се, че британското правителство може да, и, да спре свободата на движение до следващата година. Също, време, но се казва, че е, свободното предвижване на стоки и услуги ще бъде зависимо от това. Споразуменията за свободно търговие е всъщност по-скоро европейско а, е, споразумение и там нищо не се, не се казва за е, предвижването на хора в е, интерес на Европейският съюз и на Обединеното кралство е да има е, цялостно споразумение. Но е, и гражданите и от едната и от другата страна на имат правото техните економически интереси да бъдат наистина зачитани от парламента. Следващият минута и... Uh, Благодаря ви, господин председател. Знам, че Новата а, председателка на комисията а, е разговаряла в много положителна атмосфера миналата седмица с нашия премиер. Сега трябва бързо да напреднем относно бъдещето отношение между Обединеното кралство и Европейския съюз. Първо трябва да ратифицираме споразумението за оттегляне с 99 гласа мнозинство. Беше е, прието от Камерата на общините споразумението. След това трябва да бъде прието от Камерата на лордовете и е, е, парламента. Това да стане до края на януари. И аз мятам, че това ще стане е, гладко. отнася до правата на гражданите, това е Въпрос, по който Европейския съюз и британското правителство са на едно и също мнение от самото начало. Втора част на споразумението трябва да бъде справедливо и балансирано. И тук трябва да спре резолюцията. Резолюцията, въпреки някои погрешни концепции и други неизчистени текстове, смятам, че резолюцията е добра. Исторически погледнато няма друга държава, която да е равна на Обединеното кралство, що се отнася до свободното движение, свободата на гражданите. И за това смятам, че резолюцията е непропорционална а, а, по отношение на европейските граждани в Обединеното кралство. Обръща много внимание на британските в а, съюз. Обединеното кралство вече е много напреднало по отношение на подготовката за бъдещето, но дали са го направили всички останали държави а, за британските граждани, които живеят там? И много се надявам план е, за в бъдеще, без е, депутатите от Обединеното кралство, този парламент е, да следи правата на британските граждани в Европейския съюз да бъдат надлежно защитени. Господин Ширдеван Загуе. Благодаря, господин председател. Днес трябва да говорим за а, правата на онези, които създават благосостояние в британското общество, които работят в грижата за пациентите или а, е, а, е, са а, е, самонаети, не бива да им създаваме пречки пред а, тях. Трябва да направим да, не бива да допускаме цената на Брексит да бъде платена от гражданите. Съществуват основателни опасения, че гражданските права, свързаните с тях социални права, няма да бъдат наложени едно към едно. Например, правилата за уседналост на самонаетите или пък за уязвимите възрастните хора. Още сега трябва да помислим за бъдещето отношение между Европейския съюз и Великобритания. Става дума за споразумение за търговия, за уреждане на всеки аспект на економическия живот, но и на а, екологията, а, защото тези правила, спазването им ще зависят и от поведението на другата страна на Ламанша. Не може в рамките на 11 месеца да бъдат предоговорени всички международни е, е, споразумения. Който твърди това, умишлено ни заблуждава. За това, е, според мен, Борис Джонсън трябва да поиска продължаване на преходния период, за да могат да се защитят правата на гражданите и за да си дадем времето, което ни е необходимо. Не повече и не по-малко. Ако това не стане, Подчертавам, ако това не стане, се изправяме пред опасността на твърд Брексит и всички свързани с него рискуване. Уважаеми е, колеги, миналите години винаги съм се застъпвал за това да се гарантира мирния процес в Северна Ирландия, да се защитят гражданите. Сега трябва да направим така, че да не бъдат е, снижени стандартите, за... тъй като правителството на Обединеното кралство е решило да прави дъмпинки по този начин да да си създаде конкурентно предимство. Не бива да допускаме това нито социалната политика, нито по екологичните въпроси, нито защитата на потребителите. И е, в заключение искам да благодаря от името на моята политическа група на всички британски колеги, с които през изминалите години спорихме и работихме за една по-добра Европа. Ще ни липсвате. Е, благодаря, господин Филипс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 Обединеното кралство прилага схемата за уседелност. В продължение на 3 години направихме всичко възможно, за да гарантираме, че унези, които са направили в Великобритания свой дом, могат да останат също както всички останали, които са избрали нашата прекрасна година, собствена година, но не с някакви прекалени права и без фаворитизъм. Защото ако дадем прекалени права на европейските мигранти, всъщност вие предвиждате, че американците, африканците, британците и останалите мигранти, които наричат Великобритания своя родина, са втора категория граждани и моята политическа група не може да се съгласи с това. Към момента дебатът беше относително конструктивен, но може би не зле политиците, които до момента се оплакваха и плашаха какво ще случи с правата на гражданите, да признаят, че Великобритания е отворена и гостоприемна страна. Не дайте да заблуждавате хората и не ги плашете, че ще загубят правото си да присъстват в Великобритания. Ние ще станем независима държава с независима политика в областта на миграцията и сме готови да работим заедно с вас да гарантираме, че всички правата на всички граждани ще бъдат защитени. Грация, е, онореволе Гонзалес Понс, е- Благодаря ви думата, е господин Гонзалес Понс, за минута и половина. Ще говоря английски, защото искам да бъда чут на английски. британците трябва да, да знаят, че всичко случило, въпреки случилото се през последните 4 години, те са добре дошли в Европейският съюз. Защото Европейският съюз не е там, откъдето сте, а там, където искате да бъдете. Семействата не трябва да бъдат разделени. Днес повече от милион британци живеят в други държави членки, много от тях в моята родина Испания. Аз се обръщам към тях. Много от вас е, живеете тук и имате деца, работите, децата ви са родени тук, ние сме съседи, много често сме приятели и познати. Така че има нещо, което не трябва и няма да забравяме. Това искам да ви кажа. Независимо от това, което ще се случи след 31 януари, вие ще продължите да принадлежите на Европа. Ако искате да останете с нас, Европейският съюз ще продължи да бъде вашия дом. От дъното на сърцето си не, не ви казвам нито довиждане, нито ще се видим скоро. Искам да ви кажа, останете с нас. Европейският съюз е вашия дом. Благодаря, госпожа Къртен Далинг, за една минута. Благодаря, госпожо председател. В комисията по петициите чухме гласа на гражданите от цяла Европа, които не знаят какво ще стане с техния живот, с техните близки, с техната работа. Гражданите на Европейския съюз в Обединеното кралство и обратно нямат глас при взимането на решението, което ще засегне техния живот. Те са деца на мирния проект на нашия континент. А, нека да запазим духа на основателите на Съюза. Наше задължение е да говорим с гласа на унези, които не могат да бъдат чути и да направим така, че те да не бъдат изключени. Гарантирането на правата на гражданите е границата, която не можем да прекрачим в преговорите за Брексит. Трябва да видим конкретни действия преди да гласуваме за споразумението след няколко седмици. Госпожа Волден за една минута. Емануел е учителка и тя е преподавала красивият си език на хиляди млади британци в продължение на 25 години в мой избирателен регион. Тя си е плащала данъците, омъжена е за британски граждани и децата и са британци. Наскоро трябваше да попълни формуляра от 25 страници, за да поиска статут на оседнало, за да докаже, че има правото да остане в една държава, която е превърнала в своя дом, да е плащала данъци и работила като доброволец. И първоначално не и беше отказан статут на оседнало сигурност. Тя споделя съдбата на 2,3 милиона европейски граждани, които живеят в, Европейс... в Единото кралство и гарантирането на техните права е от първостепенно значение. Трябва да се гарантира и пълното признаване на квалификациите. Няма логична причина защо британското правителство да не може да приложи декларативният подход за гарантиране статута на уседналост, като се гарантира едновременно с това независимото наблюдение на процеса но и с изпоси да не го стори британското правителство посрами цялата ни страна и предизвика европейските държави членки да отговорят с реципрочно отношение към британските граждани, живеещи в Европейския съюз. Господин Бо... Джонсън, ако искате да имате конструктивни взаимоотношения с Европейския съюз е 31 януари. Започнете с признаване на правата на европейските граждани в Великобритания и не допускайте ново поколение Уиндърж. Госпожо Волдан, господин Фан Он, Орден иска да ви зададе въпроса синя карта. Приемате ли го? Uh, no. Отговорът е не. So we... Quiet, please. Mr. Allard, for one minute. Господин Алард има думата за една минута. Uh, Благодаря. Аз съм един от евро, европейските граждани, на когото беше поискано да а, направи съответните а, това, кое, това, което трябва да направи, за да получи а, статут на уседналост. Как може този парламент да, да защитава своите граждани, когато и всички ние, които живееме в, Европе, в Обединеното кралство. Европ, Европ, не, не, не, не може. След като няма да бъдат прилагани решенията на Европейския съд. Ако неща Виждаме какво става с, в съда тази седмица, така че аз съм на, наистина много неспокоен и тревожен за това, което ще се случи. Аз не искам а, да предприемам демарши, за да ми бъде отречено правото да живея в собствената си страна. Правата трябва да бъдат авто, ав, авто, ав, автоматични запазени. Шотландия трябва да остане в Европейският съюз. Това е само временно довиждане. Ще се събереме отново. Господин Алърт, господин Фанден, Фан Орден, искам да ви задая въпрос. А, не, няма да. Добре, ако и трети път ви откажат, вече ще представя. Но нека да видим какво иска да каже. Аз съм просто в добро настроение днес. Благодаря, госпожо председател. Искам само да кажа на колегите, които взеха думата на последните двама. Две, 2 милиона и 600 хиляди души поискаха статут на отседналост. Само на пет беше е, отказано и то поради е, престъпни, е, престъпно поведение. Значи това не, това не беше въпрос, е, а, това беше просто едно изказване. Имате 30 секунди, ако искате да отвърнете на господин Фандър. Ще отговоря. Защото сме го чували и преди това, че повечето хора са са подали заявления и са получили. Но 47% от тези, които са поискали този статут, не са го получили и трябва втори път да поискат. И да, на всички, на всички тези хора беше отказан е, статут на отседналост. Идете в Лондон и го кажете на е, Борис Джонсън. Господин Фан Орден, готова бях да ви дам думата, но повече не може господин Торч. Благодаря, госпожо председател. С е, Брексит трябва малко повече търпимост за всички онези, които може би малко повече търпимост можеше да британците да са все още сред нас. С 3 на 31 януари ще бъде осъществено волята на британският народ. И това трябва да доведе Европейския съюз до самокритичност. Ами това стана точно обратното. Те започнаха да критикуват другите но британ, британците имат две качества Слоб, любовта към свободата и смелостта. Как, как, какво правиме ние спрямо хегемонията, желанието на нациите е да бъдат свободни? правата на британ, братанците в Испания и на испанците в Обединеното кралство трябва да бъдат е, запазени. Но е, от, от, отношения, от, отношенията с, Лондон изглеждат много по-лесни от нашите столици, отколкото от Брюксел. Като че ли Брюксел само осложнява нещата повече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 Благодаря, госпожо председател. На 31 януари Обединеното кралство ще излезе от Европейския съюз. Зачитаме демократичното решение на британският народ, но има проблеми, които трябва да решиме. Знаете, че Гибралтар е особен случай. Става, става дума за повече от, 30 000, от 13 000 граждани, които работят всеки ден там, в един от регионите, който е най-беден в Европа. В този регион има 27% безработица и 60% сред младите. Така че е, за, за, за сега все още няма никакви е, мерки взети и, гар, и гаранции за тези е, трудещи се, включително и за пенсиите им. И има гаранции за економическите елити. Така че искаме да поемете ангажимент, защото нашите е, трудещи се да не бъдат маргинализирани. Благодаря. Следващия за една минута. искам да се споря на параграф 18 от документа, в който се казва, че парламентът съжалява че ще бъде сложен край на принципа на свободното движение. Искам да кажа пределно и ясно, че краят на свободното движение беше съществен фактор в решението на Британия да напусне Обединеното кралство. Това беше една от основните причини. Днес Европейския съюз заблуждава всички. не бива да смеем да искаме доказателство, когато издаваме разрешителното. Очакваме да бъде спряно свободното движение по ефективен начин и в момента, в който се събуди този парламент и види това, ще започнем диалога по правилния начин. Госпожо Уидекамп, към вас има въпрос с синя карта от госпожа Интвелд. Приемате ли? Благодаря. 30 секунди. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Уидекамп, чувах, е, да, чух да казвате, е, британския народ иска това или онова. Не е ли вярно, че само 43% гласуваха за вашата политическа програма и само заради вашата избирателна система господин Джонсън има мнозинство в парламента и в крайна сметка мнозинството от британските граждани не гласуваха за Брексит. Не е ли вярно това, господа, е, госпожа Войдека? 13,4 милиона в най-големия демократичен процес в историята гласуваха е, за Брексит. Ние сме най-голямата партия избрана в този парламент е, при европейските избори. Защо Борис Джонсън получи толкова голямо мнозинство? Защото основното му послание беше нека да завършим Брексит mr rangel you have the floor for one and a half minutes. Quiet, please. Could I ask our British colleagues? Моля да помоля британските ми колеги вдясно от мен да запазят тишина. Господин Ранхел, имате думата. Ao Conselho e também à Comissão, nomeadamente. Благодаря ви, госпожо председател. Отправям думите си към, към представители на съвета и на комисията и в частност към господин Мишел Бърние. Бих искала да ви кажа следното. В Португалия, държавата, която представлявам тук, е държавата, която има най-старата сключено споразумение споразумение, изключено през 1386 година, което е споменавано нееднократно, И много малко държави ще съжаляват толкова много за напускането на Европейското кралство, колкото ние и малко държави е, биха желали да се запазят толкова тесни взаимоотношения между Обединеното кралство и европейски, сколкото колкото ние. Ето защо за нас положението с правата на гражданите е от съществено значение и още много ни очаква за да гарантираме тези права. И тук ще си позволя да отправя критики към британското правителство. Понякога оставаме с впечатлението, че Европейския съюз се вълнува повече от съдбата на британските граждани, живеещи в Европейския съюз, отколкото самото британско правителство. Така че се отправям с призив към господин Джонсън. Направете всичко възможно и то възможно най-скоро, за да може гражданите от двете страни на Ламанша да могат да живеят и да работят в дух на приятелство и сътрудничество. Благодаря ви за минута и половина. Думата им господин Мораес. Thank you, President. And... Благодаря, госпожо председател. Както Мишел Бърния знае много добре и Европейският съюз и Обединеното кралство е, споделят моралната отговорност. Ние сме тук, е, защото в тази резолюция се е, бие тревога по някои проблеми. Комисията наистина е разтревожена от много сигнали, които са дадени. Защо? Защото Министър пред, пред, пред, председателят спомена възможно, възможността да се промени закона от, относно независимият орган. Укрепването на независимият орган пред, предвид така че нещата трябва да бъдат ясни. Европейските граждани наистина са разтревожени, както и британските е, граждани са разтревожени, защото ако тези права не бъдат наистина записани и е, гарантирани, ще има много тревоги и ще има възможност в бъдещи споразумения не всички разпоредби да влезат. Става дума, тук беше споменат и физическият документ. Затова Мишел Бър... Барние навляга на тези права и затова в резолюцията са посочени и много проблеми, които биха могли да се поставят и трябва да бъдат под нашето внимание. Господин Дюр. Благодаря ви, госпожо председател. Само с две думи бих искал да ви припомня защо тази резолюция е толкова важна. Подобно на мнозина колеги, преди днешният дебат смятах, че Въпросът с правата на грешните трябва да бъде приоритетен и да бъде в сърцето на преговорите. Знам колко много работа свърши господин Мишел Барние и той е наясно и трябва да е наясно, че Европейският парламент с единодушие ще го подкрепи и ще припомня нееднократно, че няма възможност за сключване за, споразумение, ако не се гарантират правата на гражданите. И съм още по-убеден в нуждата от а, тази резолюция и от нуждата да я приемем с много голямо мнозинство. Защото като слушам представителите на десницата в Обединеното кралство, след всички лъжи, които използваха за да постигнат а, а, победата си за Брексит, да, да се изправят тук, за да изискват някакво споразумение с, с, с Европейския съюз, без да искат да зачетат а, правата на гражданите. Това си е истински срам и ви уверявам, няма да постигнат ниво споразумение без да съвчите правата на гражданите. Европейския парламент ще ви принуди с или без добра воля от ваша страна. Скъпи колеги, 16 човека са поискали да се изкажат с процедурата спонтанни изказвания. До сега приключвам а, за списъка, тъй като няма да можем да думата на повече колеги. Дам думата на госпожа Тегирантке за една минута. Благодаря, госпожо председател. Това ще бъде най- трудното ми изказване като депутат. Аз се боря за повече права на европейските граждани. Сега милиони европейски граждани ще загубят свои права. Няма как да говоря в положителна светлина за това. Брексит наближава и искам да отправя две положителни послания. Първо, а, хората в Обединеното кралство трябва да бъдат сигурни, че тук има десетки, стотици граждани, които ще следят и ще защитават техните права. Второ, послание към онези, на които вече са нарушени правата им в Обединеното кралство. Свободното движение, което е уникално в европейската а, а, история, а, няма как да им бъде отказано от това. А, право. Усилията ни не са били на празни. Изградихме през изминалите години огромно проевропейско движение. Ще продължим да работим за него. С голямо удоволствие видях какъв голям брой британски депутати бяха избрани за членове на Европейския парламент. Господин Фиданза. Благодаря, госпожо председател. британското британският народ изказа своето желание. Това е демокрацията. Сега това, което остава да направим е едно на добър диалог и политическо сътрудничество между Европейския съюз и Обединеното кралство. Макар и да не е лесно, го правиме в момента. Разбира се, трябва да се опростят процедурите и да се бди, защото заявлението за уседналост да, да не отнема много време. Много италианци са родени в в Обединеното кралство, те трябва да имат правото да се върнат в моята страна или да живеят там, както решат господин Ленард. Благодаря ви. Над 3 милиона европейски граждани, живеещи в Европейския съюз, чуха от Борис Джонсън и Майкъл Гров, че нищо няма да се промени за тях, че ще имат право да останат и че няма да бъдат пренебрегнати сравнени с начина по който се, се отнасяли към тях а, към а, тях. Даниел Ханан, който напусна залата, заяви, че е безотговорно от наша страна да плашим европейските граждани. Дори и Найджел Фараш твърдеше, че тези граждани ще може, ще могат да останат Обединеното кралство и използват всички свои права. В противен случай, цитирам, Обединеното кралство ще се превърне в бананова република. Но вижте какво се случва в момента. Говори се за депортации и атмосферата се повече и повече се влушава. Очевидно, че Обединеното кралство нищо не е научило от скандала Уиндръж. И в момента прилага една система, която няма как да достигне до всички засегнати граждани и по начин, който е изготвена тази система изпра има опасност да бъдат пренебрегнати най-уязвимите граждани. Против, независимо какво твърди господин Фанден Фанен Орден, мнозина хора вече се, са жертва на загуба на своите права. И ако Обединеното кралство се превърне в бананова република, може да прави каквото си иска, разбира се, след Брексит. Но тези 3 милиона граждани, живеещи в Обединеното кралство, са наша отговорност и ние трябва да се застъпим за тях и да гарантираме, че те няма да се окажат най-голямата жертва на Брексит. Това беше позицията на, на Европейския парламент от референдума насам и сега е настъпил момента да покажем кристално ясно, ясно колко сериозно държим на тази своя позиция. Благодаря ви. За една минута думата има госпожа Юнгериус. Благодаря, госпожо председател. Да, 31 януари наближава бързо. Британците ще ни напуснат. През януари 2021 година разводът ни трябва да е завършил. Трябва да говорим за бъдещите си отношения, но във връзка с този развод аз съм загрижена за хората, за работещите, които ще платят висока цена социалните стандарти трябва да бъдат запазени за в бъдеще. Не искаме Сингапур на Темза. Обеденото кралство трябва да изпълни своите задължения, трябва да бъдат изплатени пенсиите, обещетенията на гражданите. Всичко това не бива да става за сметка на европейските и британските граждани. Брексит не бива да служи като оправдание. Надявам се да успеем. Господин Калехър. Калехер. Благодаря. Аз говоря в ирландският контекст и ирландците, които живеят в, на остров Ирландия. Ние не можем да преговаряме по компромиси. Ние не, мо, не може да има компромиси за човешките права. Може да има за търговията, за услугите, за продуктите. Но основното в Ирландия са правата на гражданите. Имаме об, обща територия, но господин Берние, трябва да ви кажа, че в момента, в който Обединеното кралство стане трета страна, гражданските права трябва да бъдат запазени и защитени. Професи, проф, професионалните е, признанието на професионалните квалификации. Защото и на хората няма да могат да работят на острова. Така че човешките права трябва да бъдат основната част от споразумението. Не може да има компромиси относно човешките права. Благодаря, господин Енслизен. Като обществен съветник в Южен Лондон се убедих от първа ръка колко жестоко беше отношението на британското правителство към поколението Уиндръж. Хората, които бяха повикат в Обединеното кралство, за да направят Великобритания отново велика. Хора, които цял живот са работили е, и живяли в Обединеното кралство, възнезапно се оказаха без право на работа, на дом и достъп до здравеопазване. И вместо да се предотврати по всякакъв начин, още веднъж тази жестокост, британското предизвикателство възнамерява да подложи 3 милиона европейски граждани на абсолютно същата грешно изготвена, недобре функционираща система. Аз съм техният депутат и отказвам да стоя с късени ръце, когато правата им се потъпкват и живота им е поставен под незабавна опасност. Ето защо Благо... Призовавам всички членове на Европейски парламент, които имат щастието да останат тук още 4 години. Моля ви, не спирайте да се борите за правата на британските, на европейските граждани в Обединеното кралство и британските граждани в Европейския съюз. Помогнете ни, помогнете ни, като подведете подговорност нашето безумно правителство. Либерацки, Господин Либерацки, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Министър-председателя Пленкович в края на своята реч каза, че трябва да останем единни. Чухме комисията, чухме политическите групи и чухме, че сме единни. Работим както за британците, които живеят в Европейския съюз, така и за европейците в Обединеното кралство. Там живеят един милион поляци. Госпожа фон дер Лайн спомена прословутия случай с полския водопроводчик. Четири 44 милиона са гражданите е, засегнати от този процес. Не бива да ги забравя, не бива да загравям поляците. По време на развода трябва да покажем, че сме по-силната страна, която говори с гласа на разума. Госпожа Инфелд. Благодаря, госпожо председател. Един в, в един, е- едно е да видим дали споразуменията ще бъдат адекватни. Но второ, но второ е как ще бъдат приложени. Вярваме ли на Джонсън, че това ще стане както трябва? И искам да кажа, че до сега нямаме никакъв повод за доверие. И като слушам какво се говори в тази част на пленарна зала, просто не мога да бъда спокойна. Но за кой, в крайна сметка, кой ще спечели, ако 5 милиона души биват лишени от правата им? Какво ще стане, ако 5 милиона души живеят в небитието не, не и неяснота? Не, няма никаква причина това. За това никой няма да спечели. И това е просто ед, едно. А, а, не, незаслужено отношение към хора, които дори не са гласови. Няма правителство, което има право да отнеме гражданските права, нито ретроактивно, защото гражданството е право, не е привилегия и то не може да бъде отнето просто с един подпис. Така че ние сме зад гърба и ще. Е, помагаме на 5 милиона граждани. Господин Роланд има въпрос към вас с синя карта. Не. Съжалявам, господин Роланд, няма да отговоря на вашия въпрос. Madam is waving her blue card, but madam, you have already had... Така че следващият ти ви вече сте взели думата. Госпожа Даунинг за една минута. За да припомним контекста на днешният дебат, последната получване на Обединеното кралство показва, че мнозинството от британските избиратели биха искали да останат в Европейския съюз. 52% са за, 48% са против оставането в Европейския съюз. Същият резултат, но в обратна стойност, спечели референдума преди 3 години и половина. 3,5 милиона европейски граждани, хиляди граждани, които са превърнали моят избирателен регион в свой дом, които имат които са създали там свое семейство и създали приятели. Много е важно да гарантираме, че тези хора ще бъдат обект на справедливо отношение. В момента се появяват критични въпроси за гражданите, които подават молба за статут на уседналост адвокатски е, е, кампании показват, е, че въпреки твърдението на британски граждани, че по цялата процедура отнема само няколко дни, хора я чакат в продължение на месеци, като по този начин няма достъп нито до работно място, нито до жилище. Това не е система, която ще гарантира равнопоставеност. Ето защо призоваваме британското правителство да спази своят ангажимент да защити правата на европейските граждани, защото отношенията към тези граждани безспорно ще а, има като отразение реципрочни мерки спрямо британските граждани в Европейския съюз. Господин Корбет има думата за минути и половина. Parliament, Madam President, is right to debate this today. Много правилно е, че дебатираме днес по този въпрос, защото след две седмици предстои да гласувам споразумението. Още от началото на процеса британското правителство създава затруднения пред гражданите. Първо ги използва като коз в преговорите, сега им отказва а, а, права. Отказва да даде физически документ. Това е замислено, за да се затруднят гражданите да докажат своя статут. Това преднамерено е измислено, за да създаде проблеми на гражданите. Борис Джонсън получи по-голямо мнение мнозинство. Но нека да, е, да отбележим, че той за само 43%, но той ще използва своето мнозинство, за да втвърди е, Брексит. Вече видяхме е, отказа да се удължи преходния период за повече от една година. Великобритания иска възможно най-краткия преходен период, за да направи невъзможно решаването на проблемите, които ще създаде е, Брексит. Е, независимо от това, британското правителство трябва да чуе този парламент и да не забравя, че и този парламент трябва да удължи Добри споразумението. И освен това, трябва да използва преходния период, за да обмисли още веднъж правата на гражданите, за да може и следващите поколения да имат привилегиите, които имахме и ние. Има синя карта към вас от господин Уиланте. Мога ли да позная какво ще отговорите? Отговорът е не, благодаря. Следващият оратор списъка госпожа Нечинка. Благодаря. Е, Обединеното кралство се присъедини към Европа преди да се рода. През последните 47 години британските граждани бяха сигурни в правата си и приятелите ми казваха, че те просто не, не, не трябва да правят избор между едното или другото, но правата на тези хора се промениха от момента на Брексит. Моята приятелка се ожени, имаше деца, раз, раз, разведе се, работеше за най-уязвимите. Сега тя обаче знае как, каква, какви ще бъдат последиците на Брекси за нея и е, нейното бъдеще. Но, но, но много от е, хората около нея не, няма да могат е, да докажат правото си до оставане, защото са заболели от някаква болест, имат всеки душевни болести и така нататък. Не е, не е лесно за всичка. Информацията че само на, ня... на, ня... на някои са е било отказан на статута е още една причина да не вярваме на консервата... консерваторите. Много от други са в една абсолютна неясността, неяснота, без да им е отказано, а също времено не им е потвърдено и просто ця... тяхно бъдеще и съдба са в риск. След... Госпожа Чонс, Колеги, днешният дебат ни припомня, че Брексит няма да приключи на 31 януари, както се опитва да ни накара да повярва господин Джонсън. Това е ясно, което никой не се опитва да готви до момента. Без рецепта, с двама готвачи и има опасност това ястие да ни докара проблеми с храносмилването за десетилетия напред. Няма причина да се забавляваме с това, което се случва в рамките на Брексит. Има сериозни проблеми с системата за, уседен, за уседналост, липса на сигурност, липса на закрил за най-уязвимите заплахи от депортация и скандал с по-голям по размер от скандала Уиндръж. Всичко това са важни въпроси и е иронично, че членовете на Европейския парламент ще имат повече възможности да се пуснат по бъдещето на британските граждани, отколкото британският парламент, тъй като Борис Джонсън отне всякаква възможност на британския парламент да има контрол над изпълнението споразумението. Демокрация в Обединеното кралство е изправена пред сериозни проблеми и едните 11 месеца ще бъдат ключово значение. Много са сериозни, после да не се стигне разумно споразумение. И ние, колеги, Право обаче на своите колеги ще направим всичко възможно, да поправим а, а, щупената британска демокрация. Така че, колеги, моля ви, останете на наша страна, помогнете ни да гарантираме, че ще се спазват а, всички стандарти на правата на гражданите в Обединеното кралство. Благодаря ви, господин Чалнос. Господин Роланд се опитва за трети път да зададе въпроса си на карта. Приемате ли го? Господин Роланд ли? Не виждам защо да давам още време за изказване за детищините на партията Брексит. Sorry, Mr. Rowland, I think that's a no. Um, next speaker for one minute, Mr. Garicano. Благодаря. Господин Барние, исках да привлеча вниманието ви върху проблема, свързан с, с статута на уседнало. Аз многократно разговарях с испански граждани в Обединеното кралство. Те ми казаха, че цялата процедура е просто не, не, не, не, не, неясна, не, несправедлива и че няко, няко, някои от тях са получили имейли за това, че са получили статут на отсъдност. Те нямат никакъв документ за това и не знаят дали следващия път, като се върнат в Обединеното кралство, този статут ще продължи да бъде тяхен да го имат. Тоест, просто наши, нашите граждани са подложени на една система на жестоко третиране и смятам, че е, трябва да се обърне внимание. В е, резолюцията точка 10 се казва, че трябва да има документ, и Мисля, че на това трябва да се настоява абсолютно и категорично. Госпожа Ричи за една минута. Големият проблем днес се разделя на две. Правата на гражданите на Европейския съюз в Обединеното кралство и правата а, на британските граждани в европейските държави. А, но в крайна сметка а, а, проблемът а, е един и той се нарича десен националистически популизъм. А, въпреки това, което каза господин Ван Орден, ние се страхуваме за нашите права. Ние, европейците, ще се борим с всички сили за опазването на тези права. им, вие имате силата да защитите тези граждани, да защитите всички нас. Моля, бъдете щедри, бъдете благосклонни към а, а, нас. Защото става дума не само за гражданите на Великобритания и Шотландия, за всички граждани по света. Аз не бих искала да загубя нито една от своите самоличности. Господин Роланд, госпожо Ричи, иска да ви зададе въпрос. Приемате ли го? бих повторила отговора на госпожа Чаунс. Съжалявам, господин Роланд, отново ви отказаха. Минаваме на госпожа Фон Виз. Благодаря ви. Аз съм една от трите милиона европейски граждани, които нямаха право да гласуват на референдума през 2016 година. Вече имам британски паспорт, но той ми струва близо 1500 лири стерлинги. Мнозина, ако не могат да си позволят тази цена, дори и да имат право да получат такава гражданство. И а, тази процедура и цената на паспорта е част от а, политиката на липса на гостоприемство на британското правителство. Нееднократно съм намалявала съм молила тази правителство да намали цената. Но това е само един от проблемите. Другият проблем е закупата на европейско гражданство, тъй като много от тези граждани биха искали да останат европейски граждани през преходния период и след това. За тези граждани е много важно да знаят, че няма да загубят правата си като европейски граждани. И накрая призовавам Обединеното кралство да създаде статут на асоциирано гражданство за британските граждани, подобно многото мои съизбиратели искат да запазят близките си отношения отношения с а, държавите от Европейския съюз и да се възползват от правата си съгласно договорите с Европейския съюз. Това ще е добре и за Обединеното кралство, и за Европейския съюз. Добре е за всички ни, за да гарантираме, че ще продължи приятелските ни отношения, които толкова кръщащо се нуждаем. Благодаря ви. Госпожо господин Роланд иска да ви зададе дума, въпроса си някак. Приемате ли го? No. Още веднъж ви отказаха, господин Роланд. Сигурна съм, че няма нищо лично, но дамата ви отказа. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Кери има думата за една минута. Whether we like the first past the post system or not, that's the system the United Kingdom. Борис, Борис Джонсън получи едно огромно мнозинство поради британската избирателна система. Ние сме, имаме много обща история, ние сме е, близки съседи и е, ние имаме много силни връзки. Затова искам да благодаря на всички евро... британски е, колеги, с които сме работили тук в Европейският е, парламент. Но сега трябва да минем към на, след, на следващ етап споразумение за свободна търговия. Така че за това е обаче необходимо да има е, много добра воля, но нищо не може да бъде постигнато, ако не се зачитат е, правата на гражданите. За това трябва да седнеме на масата, да, да забравиме за емоциите и да постигнем наистина едно добро споразумение. Благодаря, Шон. Следващият. Аз и още милиони британски европейски граждани ще бъдем лишени от правата ни е, в резултат на един псевдодемократичен процес с лошо качество, почиващ на незаконно действие и дезинформация. Това няма нищо общо с зрялата западна демокрация. Три са групите, които ще бъдат засегнати най-много от Брексит и те нямат думата в този процес. Говоря за младите хора, които ще бъдат лишени от възможности. Да не говорим за децата беженци, които консерваторите отказват да забележат. Да не говорим за огромния брой европейски граждани, които работят, живеят и внасят пари в британската социално-осигурителна система. Никога няма да можем да обхванем цялата комплексна проблематика на всички семейства. Създаваме ново поколение Уинт Раш. Срамота. Срам за всички поддръжници на Брексит. Госпожа... Господин Роланд иска да ви заде въпрос. Няма е, причина, поради която да искам да им дам думата още веднъж. Те не участват в работата на комисията, не си вършат същинската работа, няма да им дадем думата. Те тук просто взимат пари вмъс, е, и сеят омраза. Съжалявам, господин Роланд, пак ви отказаха. Госпожа Гибсън. Not now. Thank you. I rise to speak on behalf of citizens. Изказвам се от им... Important rights that Гражданите ще загубят важни права, на които разчитат от десетилетия. Бяха направени обещания, хората да промениха дома си, промениха живота си, омъжили са се, родили са им се деца, правили са планове за бъдещето си и сега заради егоистични политици и погрешна излотна система, всички тези обещания се сринаха. И хора, които са добре интегрирани в общността, се превръщат от ден за друг в аутсайдери. И сега вече нямат никаква възможност да да гарантират статута си, тъй като не винаги са състояние да предложат нужните документи. Тези хора живеят при пълна несигурност и това не е правилно. Никой не бива да губи правата си и Европейския парламент в уникална позиция да отправи много ясно послание към британското правителство, към съвета и към комисията. Моля ви, отправете посланието, че Европейския парламент защитава всички европейски граждани. Благодаря ви. И аз ви благодаря думата има господин Брузински за една минута. Благодаря. Госпожо председател, дами и господа. Бихме искали да попитаме господин Бърние, като разговаря с британското правителство. Надявам се, че не го прави по този емоционален начин, по който го прави край, край, крайната десница или левица. Трябва да внимаваме за споразумението, защото много поляци, които живеят днес в Обеденото кралство, които създават економическата а, сила на Британия. Аз съм разговарял с поляци, които са имали права и са могли да станат, да се реализират професионално, имат, имат възможност да се върнат в Полша, но те, техният живот е в Обединеното кралство. има и много други милиони европейци в, в в, в, в Обединеното кралство, а към господин Ферховщад, ме, Меган и Хари избраха Канада, не Европейския съюз. Não nos descansa no que toca ao, aos direitos dos cidadãos dos Estados-membros que vivem, trabalham. Brava que vivem e trabalham nos Estados-membros. Sejam трябва да се гарантират правата на всички британски граждани, живеещи в Европейския съюз и европейски граждани, живеещи в Обединеното кралство. Независимо дали живеят много отдавна в Обединеното кралство или смятат те първо да се установят там. И достиженията на европейското право не са достатъчни за да гарантират правата на тези граждани. Нека да си припомним уточнението, направено от министър председател на Обединеното кралство Дейвид Камерън по време на повеждането на референдума. Трябва да се гарантират всички прав, включително правото на престой, липса на дискриминация в достъп до обществени услуги, здравеопазване, правото на събиране на семействата, приема, взаимното признаване на професионалната квалификация и университетските дипломи. Това са само няколко примера. Диалогът ще продължи между Обединеното кралство и Европейския съюз. Не бива да го забравяме. Ще, ще, ще последват двустранни преговори между Обединеното кралство и всяка държава членка на Европейския съюз, за да се гарантират двустранни отношения, които да са напълно уместни. С това приключвам последните изказвания и давам думата на главният преговарящ по господин Мишел Барние. Благодаря, госпожо председател, дами и господа депутати. Тук в парламента и от извън парламента винаги